действайте след Лисабон, е, е, би трябвало и двете страни да направим стъпка едни към други, така че нека да, е, да се движим заедно в една посока. Благодаря. С това приключвам изказванията. Гласуването ще се проведе на следващото пленарно заседание в Брюксел. Така стигаме до следващата точка на дневния ред. И това е доклада от е, господин Симпсън Общностни насоки за развитие на трансевропейска транспортна мрежа. Е, господин Симпсън не можа да присъства. От негово име ще говори господин Ел Кадрауи. Е, има думата в рамките на 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Господин... Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, колеги, Председателят Симпсън не успя да е в залата тук, да ме помоли да му прочета изказването. Преработеният текст на общностните насоки за развитието на мрежите за транспорт претърпя редица изменения. Бяха отразени промени, които отчитат разширяването на Европейския съюз до 27 държави членки. Да поставя доклада в контекст с насоките се урежда развитието на трансевропейската транспортна мрежа. Целта е да се създаде мрежата постепенно до 2020 година, като се интегрира мрежите за въздушен, вътрешен, пътен и морски транспорт. Става въпрос за кодифициране на текста. Но тъй като комисията направи някои леки промени към анекса, трябваше да се прибегне до процедурата за преработване на текста. Промените на комисията не касаят актуализация на картите или значителни изменения. Двете промени, които въведе докладчика в, промен, в доклада, касаят е, рецит, е, преамбюла и технически корекции към картите. Те съответстват на промените на съвета и на корекциите в насоките. След съвета на комисията, съвета и господин Симсън като докладчик взеха решение с подкрепата на Комисията по транспорт да не се правят съществени промени в насоките. Докладчика обаче се дава сметка, че зелените са внесли свое собствено изменение да се актуализира линията между летище Мюнхен и град Мюнхен. Докладчика иска да припомни, че промените в доклада касаят корекции в текста, а не неговата актуализация. Целта на преработения текст е всичко да се подреди преди да се ревизират насоките в началото на 2011. Много важно е да се осигури и яснота на насоките, тъй като това е важна стъпка за по-важните промени, които ще се направят до година. Всички с нетърпение очакваме истинската промяна на насоките и възможностите за допълнително усъвършенстване на трансевропейската транспортна мрежа. За да стигнем до там обаче трябва да направим всичко необходимо, за да оправим положението с законодателството в момента и това сме и направили. Господин Пибалкс от комисията, искам да ви благодаря на докладчика. Точно това и очаквахме. Затова няма какво да добавя на този етап. Мисля, че бе направено много точно описание на проблема. Ще акцентирам върху една мярка, за която настояваме, тъй като според нас тя е важен елемент от процеса. На една зелена книга от 2009 година комисията направи допитване до общността, получи над 300 отговора, създаде 6 работни групи, които да работят на, на базата на резултатите от допитването и да разработят ново предложение. Накратко, скоро ще се представи документ в колегиума, в който да се излага методология за създаването на нови трансевропейски транспортни мрежи. И така, възможно е този документ да се представи в колегиума на 5 май. След това методологията определено ще се представи на парламента и на съвета. Комисията ще участва в подготвянето на проекти, за новата трансевропейска транспортна мрежа и нейното финансиране. Очакваме да можем да приемем всичко това в колегиума в първото полугодие на 2011. Искам да благодаря на парламента за това, че разбира малките промени, които искаме. Се надявам, че ще проведем един широк, добър дебат по трансевропейската транспортна политика в едните месеци. Благодаря. E Сега е, изказващи се е, по фракции за НЕП Вернер Клун. Две минути. Господин комисар, искам да благодаря на е, докладчика, на докладчиците в Сянка, които бързо успяха да приключат досието. Системата за внасяне на и измененията малко забави този, кодифицирането на този текст. Ние обаче приветстваме програмата за следващото десетилетие. И разбрахме, че няма, няма да се внасят изменения, които не са съгласувани с комисията и със съвета. И приветстваме е, е, метода, който е, беше предложен от съвета. Комисията по транспорта се опитва да постигне целта за кодифициране. Текста, който е, беше разработен е доста последователен, но изменението на зелените ми се струва излишно. То беше отхвърлено от транспортната комисия. Е, става въпрос за промяна на картата около летището в Мюнхен. Има възможност това изменение да бъде внесено от него отново но важното е комисията да, върви, да напредва бързо с това досие. Госпожа Тикао. Благодаря, госпожо председател tuturor statelor membre. Този документ всъщност актуализира картите на всички държави членки, първото приложение и се надяваме, че е, до 20-та година трансевропейските мрези ще бъдат факт. Тези проекти са много важни. В списъка трябва да бъде включени коридора към Черно море, връзките с Молдова, Украина, проекти 16 и 17, за да може високоскоростните влакове да стигат до Букурещ и Констанца. Вулкана в Исландия показа колко уязвим е въздушния транспорт пътниците бяха препратени към други видове транспорт. Очевидно е, че трансевропейските транспортни мрежи трябва да се развият, за да може високоскоростни влакове да стигат до всички големи европейски градове, до всички държави членки. Трябва да развием и водния транспорт по море и по вътрешните речни пътища. Благодаря. От името на зелените фон Лихтенбергер. Благодаря. Трансевропейската мрежа е една тема, която занимава този е, парламент и ще продължи. Сега преработваме съответната директива. Е, колегата Силвестрис е, се така изрази съмнение относно предложенията внесени от зелените Наистина, това трябва да се вземе предвид, е, предложено трябва да се вземе предвид. Не трябва да забравяйте, че ние, ние предлагаме да се е, отчетат е, тези особени случаи, когато държавите членки сами казват, ето тази част от мрежата вече не е актуална за нас, така че не, не желаем да очакваме да, сега говоря като Штойбер, наистина. Е, имам предвид това злополучно трасе, това е, толкова нашумяло трасе, което води до е, Мюнхенското, е, до Мюнхен. Е, е, но това са подробности. Говоря общо. Ние в работата си по тази мрежа трябва да обърнем особено внимание на нещо, което за мен е много важно пак – е, има и едно е, изследване от е, холандски автори, комисаря знае за това, което е много актуално и, и свързано с бъдещия дебат. А именно разходите за един крупен проект по принцип, по правило, средно с 54% са подценени, а трябва да бъдат надценени. Това означава, че трябва изцяло наново да, пре, да изчислим, да преизчислим разходите, които ще е, отидат за трансевропейската мрежа. А за тази цел, наистина, е, това трябва да стане, за да дадем ясна информация на нашите граждани. Благодаря сега е, е, господин Пашка за една минута dopravných sietí je základným krokom k zlepšeniu dopravnej obslužnosti Благодаря. Трансевропейските транспортни мрежи са важна стъпка за подобряването на европейското производство като цяло в економически план – Железопътните връзки стигат само до изток на Европа, но те могат да продължат до Близкия изток, до Далечния изток. Това от економическа гледна точка ще е много важно и ще привлече нови търговски партньори за Съюза. Затова изграждането на транспортната мрежа е нещо много важно. Трябва да помислим за Близкия и за Далечния изток. Например, железопътното трасе до Натисао може да бъде свързано с други европейски коридори. Това е за какво става въпрос. Господин Обермайер за две минути. Благодаря. Когато говорим за директивата, трябва да използваме възможността да споменем един много важен е, проект за Австрия, именно е, през е, прохода Бренер, Берлин, Берлин, мрежата, линията Берлин-Палермо. Сегашното положение с този проект е, че Австрия, Тирол, Северна Италия Южна Германия – е, за тях е, съществува а, е, възможност а, страшно много средства да потънат в а, тази, тунелите по, този, по това трасе. Експертите очакват завишаване на разходите до 16 милиарда евро. Проектът се финансира частично от държавите членки, частично от Европейския съюз и е поставен един обвързва срок до 2013 година, в която съответните държави трябва да внесат това, което трябва но съответно трябва да бъдат изградени съответните отсечки от е, Мюнхен до, е, е, на север, до Тирол, на юг. И моят призив е проекта ТЕН може би ще ни струва повече, отколкото е планирано. За това Европейски съюз трябва да поеме поне 50% от разходите и да планира това, за да може бързо да придвижим работите напред, строителната работа напред. Благодаря сега е, господин Кун, две минути. Госпожо председател, господин комисар, колеги, тези насоки за развитието на европейската мрежа е, започват да стават много технически. Докладчика влегна е, на това, че е, този проект е от е, екзистенциално значение за економиката на Европа, за бъдещето на, економ... на Европа. Това е една много важна артерия, и е, наистина това е, ще гарантира едно важно място на Европа, наравно с Америка и другите е, държави от Азия и ще се сили нейната конкурентоспособност защото това ще подобри възможностите за износ на Европа, ако, ако тя е обвързана с една такава добра шосейна и транспортна мрежа. за би трябвало да се построят е, е, е, тези обекти да водят там, където са гражданите, където са клиентите ни. целта на всичко това е економическо развитие и не трябва основната задача да бъде из, пропусната и забравена. Е, Европа като континент има големи пристанища, те трябва да бъдат взаимосвързани, мобилитета, мобилността трябва да бъде гарантирана, но трябва да мислим не само за а, е, тази връзка, но и за разходите, които трябва да бъдат е, разпределени а, как, а, справедливо. А, дали е, връзките север-юг, които имаме в момента, шосеен, е, железопътен и друг транспорт, дали тези съществуващи мрежи могат да бъдат използвани, доизградени, допълнени. Например, когато говорим за е, тази трансевропейска е, линия Палермо-Берлин, дали не може да, се, да използва част от е, пътя, който е до Росток и така нататък. А сега а, Алия Зендър, минута и половина. Благодаря. Тук всъщност става въпрос за консолидиран текст за трансевропейските мрежи, което ще ни позволи да започнем предпоследната и последната фаза на преразглеждане на текстовете за Европа с 27 държави членки, което да е на висотата на предизвикателствата. Е, ние вече знаем кои ще бъдат всички координатори на мрежите и се надяваме, че проекта ще може да приключи, за да започне неговото съществяване. Е, е, тези мрежи ще обхваща цяла Европа, включително Средиземноморски басейн и сега чакаме комисията да ни даде подробности от консултациите с експертите, преди да започнем а, наистина едно вълнуващо приключение. в, трябва да се определят логистичните центрове, важните транспортни възли, летищата във всички държави членки. и всички препятствия, като високите планини, например Пиренеите, как, как, къде ще минават пътищата от. Разбира се, друго предизвикателството е финансирането, но а, ние първо приехме законодателните актове и трябва да поздравим докладчета. Господин Крамер, минута и половина. Госпожо председател, дами и господа, Трансрапид няма място в тази директива. Той не пасва на европейския е, ландшафт. Той увеличава, е, не редуцира системите, които имаме, само добавя допълнително още една към тях. Е, милиарди са, ще се харчат на национално равнище, за да се свържат тези мрежи. Това не трябва да става. Макар, че Европейския парламент се изказа против Трансрапид, отново 96 година той отново се появи като проект между Берлин и Хамбург и отново отпада отдавна и никой не знае по, по какви пътища и защо. 2004 отново се явява Трансрабит между летището Мюнхен и гарата в е, е, е Мюнхен. Това спря в, е, в, в е, е, Германия. Получи правител, подкрепата на правителството на Бавария, но е, никой не хае за това. Тогавашният министр-председател на, на Бавария Едмунд Штойнбер е, бе е, преместен на един бюрократичен пост в Европа, това обаче е една допълнителна отговорност и той е сред тези, които трябва. Той сега решава, че Трансрапид няма място в тази директива, че трябва да отпадне това, че е едно чуждо тяло в... Това е едно чуждо тяло и няма място в тази директива. Благодаря сега господин Лайфрид. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Симпсън за... Поздравявам го за доклада и също времено искам да изкажа съжаление, че не може да присъства сред нас днес тук, е, но е, причината е ясна. Бих искал да поздравя за е, отношението, за постановката на нещата. Принципа е, е много важен. Един принцип е важен, а това е, е принципа на надежността. Е, е, и, и той е постигнат в този доклад. Второ, бих искал, е, когато в бъдеще решаваме е, какво ще попадне в системата ТЕН и какво не, тази дискусия сме водили и преди. някой. Някои е, са за това да се свърже е, Майнланда с е, е, острови, е, други са против, е, но наистина трябва да видим каква е, е добавената стойност от, е, е от всеки проект за Европейския съюз за, и за данакоплатеца. Е, да видим за да може на практика да се е, осъществяват е, тези проекти, да не е просто някакъв абстрактен е, проект е, ТЕН, пътниците е, и гражданите в, в Европейския съюз да се ангажират с това, което да го приемат като свой е, личен проект, удължаване на пътищата и така нататък. Сега Catch the Eye. Първия, който ще вземе думата е господин Мърцер. Една минута, моля чрез, е, от е, е, интеграцията в Централна Европа ще спечели връзката между Северно море и Адриатика. Би трябвало пътя от, Гданск до Чехия да да получи съответното внимание е, и отсечката до Италия. Е, именно тази мрежа изисква, е, изисква е, средства и, и е, хора. Е, това е, е, е за момента едно е, е, като минаване през иглени уши, което наистина е, би трябвало да бъде отстранено. Е, този тези южни е, коридори би трябвало да, е, да бъдат, е, част от тях да бъдат прехвърлени на железопътни линии. За Австрия това е от голямо значение. Сега госпожа Басеско за една минута. Благодаря, госпожо председател. В момента цялото въздишно движение над Европа е блокирано заради изригването на исландския вулкан и ние много добре си даваме сметка колко се нуждаем от една трансевропейска мрежа. Европейския съюз трябва да окаже подкрепа на транспортната инфраструктура и за подобряването на основните пътища, особено в новите е, държави членки. В Румъния имаме три трансевропейски коридора 4, 7 и 9, един от който стига до пристанището в Констанца. Трябва да се отдели специално внимание на седми коридор, защото Дунава е, е основна ос на тази мрежа, тоя е основна връзка с Черно море, връзка между Ротърдам и Констанца и може да се превърне в гръбначен стълб на Европа. Но ние се нуждаем от сътрудничество, за да можем да подобрим тези коридори. Благодаря, госпожа Майснер. Президентин. Наистина, трансевропейската мрежа ще служи наобщо на трафика в Европа а това е наистина е, оста на, на вътрешния пазар. Това е отрешаващо значение. Затова е много важно да се проследи, да внимаваме всички е, коридори, да получат съответното финансиране и трябва да се сръчим усилията си върху всеки по-отделно. Ясно е, че има винаги национални интереси. Вече е, видяхме, едни говорят за Дунава, други за Южноевропейското пространство, други за Бренер е, тунела. Е, е, има различни оси, различни е, отсечки, но е, би трябвало е, да се проследи всичките, е, е, най-важните, тези, които минават през Европа, които служат за превоз е, и пренос на, е, и на пътници, и на стоки. За това е, би, би трябвало да има наистина една действително функционираща мрежа за различни транспортни цели. За това е целта. Това е целта. Сега... Благодаря. В дебата бе споменати е, прохода Бренер. Е, тази отсечка от пътя по нея се транспортират 50 милиона тона стоки ежедневно от двете страни на Бренер в Австрия и в Италия отсечките, които водят до прохода, са много, е, е, се финансират много трудно. Италианската страна е, реши да поеме част от финансирането с увеличаване на, на отсечката, на която се плаща пътна такса или да прехвърли част от транспорта на железопътния отсечка между тези е, съответните точки. Е, в, е, с 15 години се удължи изпълнението на проекта, не участват частни изпълнители, което не би трябвало да се коригира. Благодаря сега госпожа Зендър. Благодаря, че ми давате думата. Парламентът ще приеме измененията за трансевропейските кризи. Искам обаче комисията да ми отговори възможно най-конкретно кога ще имаме достъп до съобщението за методологията. Вие много добре знаете, господин комисар, че това е един от приоритетите на Испанското председателство. Вече е, крайният срок изтече и затова моля ми кажете кога ще можем да се консултираме с това съобщение наближава гласуването. Без да се запознаем с това не е възможно. Президент. Uh, uh, Госпожо председател, отново искам да благодаря на Комисията по транспорта за изразената подкрепа на преработения текст. Надявам се, че той ще мине на гласуването. Дебатът днес придоби по-широки измерения. Предложената методология ще бъде изпратена в колегиума на 5 май от моят колега господин Калас. Искам да ви напомня, че новият състав на комисията е съвсем отскоро и отнема време преди да се внесат предложението на комисията. Но искам да ви кажа, че ние подкрепяме силно трансевропейската мрежа. Ние вярваме в силните структури в транспорта, в е, енергетиката, далеко съобщенията. Без тях не можем да говорим за Европа. Ето защо ние трябва да оформим предложението си за методологията до тази дата и Комисията по транспорта ще може да се изкаже по въпроса, ако всичко мине както трябва, още през месец май. Herzlichen Dank. Благодаря сега представящия господин Симпсън от името на докладчика Еркар Дали. Благодаря, госпожо председател. Колеги, искам да благодаря на всички изказали се в дебата. Искам да повторя тезата си, че целта е да коригираме грешките допуснати в миналото, а не да правим съществени промени. До тях ще се стигне по-късно с реалното преработване на насоките. Ние, разбира се, очаквам с нетърпение тази дата. Поради тази причина докладчика господин Симса, и аз като координатор от името на моята група ще инструктирам политическата група да гласува против изменението предложено от зелените. Надявам се, че останалите политически групи ще ни подкрепят по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Приключва дебата по тази точка. Гласуването ще се проведи на следващото пленарно заседание в Брюксел. So, als nächster Punkt der Tagesordnung folgt nun. Следващата точка от дневния ред е доклада от е, господин фондален стратегически цели и препоръки за политиката